прехвърлят храни, годни за употреба, е, е нещо абсолютно безумно в економически план. За едно, че хвърляме е, банкноти е, е, в е, кофата. Е, благодаря, господин Ребо, казва председателя. И е, така. Позицията на съвета се приема на първо четене, ще бъде включена в протокола от заседанието. От днес е три месечния срок за коментари по това становище от страна на членовете на парламента започва утре. Групата е НП предлага господин Камчан за член на делегацията за връзки с Арабския полуостров, за да замести господин Алфредо Антониоци, а господин Антониоци се предлага за член на делегацията за Междупарламентарната асамблея с Харватска. Групата на социалистите и демократите иска господин Косолини да стане член на комисията по бюджет. Имате ли възражение, господин Кели? Не. Възражение няма. В такъв случай тези предложения се приемат. Протоколът от днешното заседание ще ви бъде на разположение в началото на следващото заседание и ако нямате възражения, резолюциите ще бъдат предадени на техните получатели по възможно най-бърз начин. Благодаря ви много. Закривам заседанието.